Ja, Драги колеги, готови ли сме вече? Моля, запазете тишина. Вече. Е, да, добра новина имам за вас, господин Ревелини. Датата за гласуване на вашия доклад е определена и няма повече да се променя. Понеделник вечерта на 26 септември 19 часа в Страсбург. Голяма зала ще имаме с 20 езика на разположение. Представете ли си? Именно тогава, на 26 септември, 19 часа в Страсбург ще се проведе гласуването. Всички ли си отбелязаха датата? Господин Ривелин, доволен ли сте? Добре. Имаме папа, казва <laughs> господин Ривелини. Да, имаме бял дим от комина. Сега точка пета от дневния ред. Малко съм притеснен, защото председателствам заседанието, а ще става дума за моя доклад, който трябва да бъде гласуван. Модернизиране на обществените поръчки. Имате списъка за гласуване. Мисля, че няма особени затруднения с тези изменения, освен на втората част на шесто изменение. Имах някои въпроси по 20-то изменение на господин Коцолино. Коцолино, който за съжаление ни напусна. И мисля, че ако няма други бележки, можем да преминем към гласуване. Няма бележки. Добре, става дума за моят доклад Модернизиране на обществените поръчки. Ще започнем с дигане на ръка. Ако нещата са ясни, няма да гласуваме електронно. Е, първо изменение за против въздържали се. Приема се чудесно. Е, второ изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Е, трето изменение на госпожа Иванова. Е, заедно с четвърто на Маковей. Кой е за? Против, въздържали се, приемат се. Пето изменение и шесто изменение са идентични. да, гласувахме. Отделно ли искате да гласуваме пето и шесто? Или заедно? Така или иначе, заедно гласувахме трето и четвърто, обединено. А тъй като пето и шесто са идентични, нека да ги гласуваме заедно, но пък се иска разделно. Първа част. А, кой е за първа част? Против? Въздържали се. Да. Ще трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 19 гласували, отхвърля се. Това означава ли, че отпада втората част или не? Можем да я гласуваме. Добре, втора част гласуваме. А, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? А, ново изменение седмо на господин Бълчитис. Кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че се приема. Осмо на госпожа Маковей. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се също. Девето и десето. Параграф четвърти на господин Паксас и Имбрасас са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? контрол, да, да го проверим а, електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с 13 на 9. 11 на Маковей. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 12 изменение на господин Фелнер. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Тринайсто изменение. На Коцолино. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 14-то изменение на Аяла Сендер. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15. Искате електронно ли да го проверим? Добре, ще проведем електронно гласуване по 14-то изменение. Мислих, че имаше мнозинства на либерали и НП, но нека да проверим електронно. Край на гласуването. Да, отхвърля се. Да, на ръба, но така става, така се случва. Прави бяхте а, да поискате проверка електронна, но и аз бях прав. И така, изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. 16-то изменение на Бълчите, с кой е за, против, въздържали се, приема се. Тук в следващото изменение 17 са представени почти всички групи за, против, въздържали се, приема се. 18-то изменение. Кой е за? Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 19-то изменение. То всъщност отпада, след като 18 се приема. И така, 12-то изменение на Коцолино. Първата част няма нужда да я гласуваме, тъй като 3 е прието, второто също, тъй като 18 е прието. Преминаваме директно към третата част. Кой е за? Трета част на 20-то изменение Коцолино. Кой е против? Въздържали се? Не е много ясно. Електронна проверка. Трета част на Коцолино. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 10 на 13 отхвърля се. 21. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. И сега електронно гласуване по целия текст. Моля, гласувайте. Е, прекратете гласуването. Единодушно. Няма против, няма въздържали се. Заслужени поздравления за докладчика. И така, шеста точка, отново същия докладчик, Барт Стас, изготвил доклад по становище, зелена книга за ДДС, 20 на изменения и ако няма кой да каже нищо, веднага да преминем към гласуване. Първо изменение Бълчитис кой е за, против, въздържали се. Мисля, че имаме мнозинство, но нека да проверим електронно това. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 12 на 10 приема се. А, Докъде бяхме стигнали? Първо изменение, то се приема. Второ изменение, имбрасъс, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение на с кой е за, кой е против, въздържали се, либерали НП гласуват против. Трябва ни електронна проверка по трето изменение. Моля, гласувайте. Да. А, край на гласуването. А, намери се картата. Да, готово. Сега ще видим резултата. Е, отхвърля се. Четвърто изменение и пето могат комбинирано да бъдат гласувани, но ще ги гласуваме по-отделно. Четвърто. Бълна Бълчитис. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Пето изменение на Имбраца. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шесто изменение на Балчитис. Кой е за? Против. Приема се. Девето изменение. Седмо и осмо могат да бъдат комбинирано гласувани. Но отделно ще ги гласуваме. Прекрасно. Ще започнем с девето. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Седмо на Балчитис. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Осмо на Имбрасас. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Не е много ясно да направим електронна проверка по осмо изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Шести параграф, изменение 10 на господин Имбрасас. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Единайсто, което може с останалите да се комбинира, но кой е за 11? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 12. Кой е за? Кой е за 12-то изменение? Против. Въздържали се. Не са ясни нещата за мен. Нека да го проверим електронно. 12-то изменение. 12-то изменение на Аяла Сендер. Край на гласуването. Отхвърля се с 16 на 7. 6. Параграф 13 то изменение на Ян Милдер. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Две, големи, две от големите групи са против. 14-то изменение на пак с кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 15-то изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се, само НП е против. 16-то изменение на Имбрасас, кой е за, против, сдържали се, отхвърля се. 17 на Балчитис, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 18 изменение на Чешкова, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 изменение, кой е за, против, въздържали се. Е, да, не ми е ясен резултата. Много въздържали се нещо има. Да го проверим електронно. 19-то изменение. Изменение 19, 19. Моля, прекратете гласуването. Отхвърля се. 20-то изменение от мен самия. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. И така, гласуваме целия текст, електронно гласуване, моля гласувайте, прекратете гласуването, приема се единодушно. Добре, сега ще преминем към следващата точка от нашия... А, да, разбира се, поздравление за докладчика, забравих да кажа. Чак се изчервих. Следваща точка от нашия дневен ред, точка седма. Става дума за едно проучване – поръчано от нас и осъществено от съответната фирма, предприсъединително финансиране за Румъния и България, полки за бъдещите разширявания на ЕС. Господин Акерман е тук който ще направи представене на PowerPoint. Така че имате думата, господин Акерман. Thank you very much. Това проучване бе извършено от декември 2010 и марта 2011 година и доклада бе представен през марта. Имам в три части. Първо цели и метод. Това е кратка част. И следващите с резултати и полки. Целите бяха да видим дали опита от България и Румъния може да бъде приложен в други страни и дали наистина той се прилага в други страни. Затова ние се съсредоточихме на полуките по управление на фондовете за предпредседилнителните фондове в България и Румъния и техния при, присън, принос за управлението и създаването първо на структурите за управление на структурни и кохезионни фондове. Методите са стандартни, документация свързана с страните, които се присъединиха към Европейския съюз между 2004 и 2007, едно проучване онлайн на присъединилите се страни и страните кандидатки. Консултирахме 23 заинтересовани страни, включително и България, Румъния, Харватия, Исландия, Европейския съюз, и също така направихме специфични проучвания за Харватия и Исландия. Сега резултатите. Виждате този график. Това са всичките препредседнителни средства, които са били отпуснати на България и Румъния от 2004 до 2007 година. Е, виждате в жълтите средствата за всяка година, а в е, зелена, в зелено са договорените средствата, договорените средства е, ми, милиард и 391 милион за Румъния, за България 500 милиона и около половината договорени. Сега виждате тук освоените средства. Виждате, че от 2003 до 2007 година има доста така постоянно освояване в Румъния, докато в България има един спад през 2006 година. само 60% от средствата. Също така сравнихме а, освоените средства с тези освоени през, отстраните през 2004 година, присъедините се през 2004 година. Сега виждате тук, че е, резултатите на Румъния са съпоставими с тези на страните присъединили се е, през 2004 година, през 2004 година, докато за България ме е, виждаме, че има доста а, разминавания Споменахме преди, пред, пред, преди малко е, спадането на дяла на освоените средства през годината преди пред присъединяването. Сега структурните ограничения относно управлението на предприсъединителните фондове. Първо, политическите промени, които бяха необходими в е, администрацията и които може би не са били добре разбрани. И също така процеса на промените в управлението, като бе поставен по-скоро акцента на средствата, които се възвръщат а не на самото управление. Може би това не е толкова странно предвид е, голямото е, напрежение и стреса, в е, който са се намирали всички, които са управлявали фонд, предпресъединителните фондове. Също така не, не до недостатъчното финансиране на управленческите структури и съответно резултатите от страна на комисията понякога е имало прекалено много участие на делегацията на комисията в управлението на проектите, защото целта е да било от проектите да не се провалят. И съответно някои пулки не са извлечени. След, след това липсата на достатъчно обучение или на постоянно обучение. В страните кандидатки бяха направени проучвани и се стигна до заключението, че най-вероятно е имало недостатъчно или по-скоро липса на доверие между от една страна политиците и от друга страна държавните слушатели относно управлението на предпресъединителните фондове управленческите и контролни системи не са били е, достатъчно а, а, добри, имало е много слабости. А, в е, двете страни Системите бяха много по-различни, отколкото спрямо системите, приложени в Европейския съюз. Двете страни са били под огромно напрежение, за да приведат в съответствие структурите си с изискванията на Европейския съюз. Що се отнася до човешките ресурси, могат да се отчитат ниските, ниското заплащане. недостатъчното добро управление на човешките ресурси. Както казахме, това е много важно. В България по-специално имало изтичане на мозъци от 90-те години нататъка. Сега приноса на предприсъединителните фондове за създаване на структурни за, управление, за структури за управление на структурни и кохезионни фондове. Административният капацитет е бил слаб и А, не. Трудно са се създавали координационни механизми между различните заинтересовани а, органи. А, констатирани са слабости при финансовото управление и липса на връзки между самото финансово управление и контролните структури в двете страни е имало проблеми за представяне на качествени осъществими проекти също така проблеми с а, и слабости при териториалната организация, системите за класифициране. Също така трудности при създаването на структури за управление на структурните и кохезионните фондове, разпределението на отговорностите и е, установяване на методологията на докладване и отчитане. И е, слабо участие в е, самия процес на програмиране и проектиране и включително в докладите на комисията се отчита много слаб напредък при създаване на системи за мониторинг и оценка. Ние Сравнихме резултатите в България и Румъния спрямо а, резултатите в Полша. В някои сектори и области двете страни са изпитали повече трудности, а, но и в, дру, в други области те са изпитали по-малко трудности, отколкото Полша, като например със създаване на, на на законодателната рамка, процедурите за съфинансиране. Там като че ли имаше по-малко проблеми, отколкото Полша, както и създаване на рамки за координирана дейност на националните и регионални органи и институции. Сега накратко някои статистически данни, свързани с ефективността на предпресъединителното финансиране за създаване на управленски структури за структурни и кохезионни средства. Използвани сме процента на одобрените системи за управление и контрол от ноември 2009. Виждаме за България няма нито едно одобрение, докато за България около 75% одобрение. Изплащането на структурните фондове в края на 2009 е друг показател, който използвахме. За България виждаме, че е 9%, за Румения е 10%, но това не са най-низките проценти на плащания. Например, в Холандия е 7%. Към края на 2010 картината малко се променя. България постига 15% процент на плащания. В Румъния малко по-слабо покачване до 13%. Трябва да отбележим, че за останалите държави членки процента на плащанията е значително по-висок. Има редица успешни примери, които сме установили, независимо от големите трудности и някои недостатъци. Въвеждането на програми и проекти като средства за развитие бяха успешни, като се има предвид правната точка за двете страни преди присъединяването. Въпреки, че имаше трудности в ангажирането на различни заинтересовани страни, споменах принципа за партньорство по-рано, въпреки това беше счетено, че нивото на участие на заинтересованите страни значително се е подобрило в сравнение с времето, когато започнало финансирането въпреки че има някои слабости в разработването на финансовите системи за контрол и управление в сравнение с първоначалното състояние, положението значително се е подобрило. Има също увеличаване на прозрачността и подотчетността на регионалните и местни власти. Що се отнася до слабостите в ефективността за създаването на структури за управление на структурни и кохезионни фондове, в докладите на комисията се съдържат малки или почти никакви индикации за това как е допринесла подкрепата преди присъединяването за създаването на ефективни структури. По-рано споменах, е, че общото очакване за това какво може да се постигне с предприсъединителните програми и проекти е, е твърде нереалистично. Имаше е, бавен, несигурен напредък в периода на присъединяване, до самото присъединяване, когато се очакваше да се постигне много за много кратко време подкрепата преди присъединяването не беше преведена в съответствие с структурните и кохезионни фондове за развитието на институциите, които в последствие не участваха в управлението на структурните фондове или пък нямаха съществено участие в управлението, вместо да се предостави финансиране за действително развиване на управленските функции и в България и Румъния, според данни на Европейската комисия, продължават да разчитат на службите на комисията за техническа помощ и след присъединяването. Беше ни казано, че други държави членки успяват да въведат правила, да развият способност да интерпретират правилата, има, от друга страна, очакване от страна на България и Румъния комисията да им помогне в осъществяването на тази дейност. Като цяло, основните а, полуки, които могат да се извлекат и нашите препоръки са следните. Инструмента за предприсъединителна помощ е а, по-добре съобразен, отколкото предприсъединителната помощ с бъдещото управление на структурните и кохезионни фондове. Структурите, които управляват предприсъединителните фондове, са същите структури, които в бъдеще ще управляват структурните фондове. Това е възможност съвсем практически да се види каква степен тези институции развиват нужния капацитет, който ще им е необходим по-нататък за управление на структурни фондове. Възможността за управляване на фондове сега се преценява по-строго. В миналото оценката се правеше на базата на изградените системи, което беше малко или много въпрос на преценка на хартия, вместо на практически показатели. Предлагаме по-строго прилагане на предварителни условия, тъй като това ще допринесте до по-добро управление в бъдеще на структурните и кохезионни фондове след присъединяването. В миналото тези условия не са били толкова строго прилагани от службите на Европейската комисия, в резултат на което няма достатъчно развитие на необходимия капацитет. Нещо, което не беше подчертано от информацията, която получихме от службите на комисията, че в периода преди присъединяването е необходимо да се развие култура в страните кандидатки, при която гражданското общество да държи отговорно в по-голяма степен правителството. Публикуването на докладите за, за оценка, възложени от службите на комисията, биха подобрили прозрачността и отчетността. Много от докладите за България и Румъния, както и за страните през 2004, са недостъпни в своето мнозинство, не са достъпни за обществеността. според нас това би бил един полезен инструмент за обществеността, както в страните кандидатки, така и в страните от Европейския съюз, да изискват нужната отчетност от властите. Освен това, на базата на обратната информация, която получихме от различни заинтересовани страни, че трябва да има баланс между качество и количество в изискванията за предоставяне на отчети от страна на комисията. Доста често реакцията е да се изискват повече доклади, по-сложни доклади, което обаче не отговаря на основните проблеми. Само осложнява административната тежест за институциите, които и без друго намираха за сложно да се справят с трудните административни изисквания. за да може да се задържи квалифициран персонал за управление на средства от Европейския съюз, трябва да има и по-добро заплащане. Това, разбира се, не е решението. Липсва административна реформа. Високите заплати обикновено се плащат за малка група служители, които се занимават с управление на европейски фондове, това може да е решение в краткосрочна перспектива, но не е дългосрочно решение. И мнението тук са разделени между службите на а, комисията. Най-доброто решение според тях е именно това, а други считат, че а, високите заплати съвсем не са а, решението на проблема. По-рано споменах също за липсата на доверие между политиците и държавните служители, което доведе до осложняване на процедурите. Бихме препоръчали националните власти да не свръхинтерпретират изискванията на Европейския съюз, като въвеждат сложни правила и процедури, които отиват доста по-далече от това, което се предвижда в съответните регламенти и което затруднява прилагането на програмите и не винаги води до най-добрите решения. И в заключение, ние предлагаме да има специфична система, в която да се регистрират и споделят а, а, полуките, защото сега това се прави адхок, а има вече натрупан богат опит – в страните, които се присъединиха през 2004 и през 2007 година. И този опит не е използван в достатъчна степен. С това приключвам моята презентация. Благодаря ви много. Благодаря за всички разяснения, както и за изказаните препоръки. Така, кои колеги искат да се изкажат? Госпожа Иванова. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашите експерти за свършената работа, както и за експертите, които ни помогнаха да изработим това проучване и които насочиха вниманието ми към дадено проблеми. Мисля, че важно е всички държави членки, европейските институции да извлекат полуките, за да може да се избегне сблъскането с същите проблеми в бъдеще. Много бе направено, за да се избегнат тези слабости, защото имаше много слабости. често в документите, в отчетите ние насърчаваме държавите членки и комисията да разпространят и обменят най-добрите практики на основата на извлечените полуки. И това наистина, това е европейската добавена стойност, да се види къде има проблеми, къде е, е, е, е постигнат необходимия напредък и по какъв начин да се постигнат най-добрите резултати, като разбира се се спазват правилата. Шест бяха областите, които бяха посочени. Аз също считам, че те са от основно значение в това проучване. Първия проблем беше проблема свързан с административния капацитет е, укрепването на административния капацитет изисква една много дългос, дългосрочни упорити усилия от страна на държавата членка. Така че а, и наистина това, както, както показва проучването, имаше е, липса, имало е липса на достатъчно обучение, на постоянно усъвършен, усъвършенстване. А, административният капацитет е важен не само за управлението на предприсъединителните фондове, а за създаване на една цялостна култура на управление, което ще помогне на държавата членка да управлява структурните фондове след, присъедин... след присъединяването. Е, мониторингови системи, които също са от огромно значение за спазване на сроковете, правилата и в България и в Румъния системите са били недостатъчни и не са отчитали достатъчно добре е, резултатите докладите, мониторинговите отчети просто са били смятани много често за нещо, за една административна рутина. А, до... Ако в Нещо също друго важно, което беше споменато, бяха проблемите свързани с, с човешките ресурси. Е, теку, текучеството е било един голям проблем и за двете за две страни. Има много различни причини, които могат да се подчучат за то. Ниското заплащане, изтичане на мозъците, прекалена натовареност на някои институции и това е, текучество всъщност е възпрепятствано създаването на скъп на структури и капацитет за програмиране и управление. Също така би трябвало да се споменат и успехите. Те не са многобройни, но все пак трябва да бъдат споменати. Добре е да се подчерта, че все пак има някакъв напредък, някакъв успех. Като като въвеждането на програми и а, проекти на основата на системния подход, а, създаване на методи за приорити, за определяне на приоритетите и така нататък. А, и ин, инстру, за с изключение на САПАРТ. Всички инструменти преди въвеждането на този инструмент не вземеше предвид а, че целта е всъщност създаване на структури за управление на структурни и кохезионни фондове. Вие казахте, че из, в заключение, че е имало много изисквания. Мисля, че това наистина трябва да бъде е, посочено и че наистина трябва да се търси баланс между количество и качество, а не да се, е, да се изисква е, огромно количество документи и отчетност, което всъщност създава само едно допълнително административно бреме, а не дава резултати. Важно е е, да се спомени, че поня... да се спомене, че понякога изискванията на комисията водат е, до проблеми, до свръхадминистративна тежест за държавите кандидатка и нещо, което не е, не е критика отправена към вас, но би могло да бъде полезно за бъдеще. Става дума за един компаративен анализ, сравнителен анализ между двете страни и другите страни. Струва ми се, че ще ако е, самия анализ беше малко по-подробен, малко по-задълбочен, щеше е, да е, бъде много по-полезен. Няма достатъчно подробности на, на практика анализа не, не предоставя достатъчно информация откъде, е почер, откъде са почерпани данните. А, защо, макар и, макар и да има нали, един, една схема за по-добрите постижения на двете страни спрямо третата в едното и в, друг, в другата по, по, по-лошите постижения за мен е, е графика с Хрватия и Исландия не е не е съпоставяне, а, на, а, на, а на, на практика е, анализ на положението в Харватия и Исландия, а не съпоставяне, което на практика е било е, целта на заниманието. Но при всички случаи бих искала да ви поздравя за постигнатите резултати и да ви благодаря още веднъж. Благодаря господин Балчитис, госпожа Гресле и след това ще дадем думата на комисията, която иска също да вземе думата, господин Балчитис. Благодаря, господин председател. Това е много интересна и своевременна информация, представяща опита. Колегата Иванова каза почти всичко, което е положително и отрицателно в опита на двете държави, членки Бария и Румъния, да се присъединят към Европейския съюз. Те изпитваха същите проблеми. Видя се и на слайдовете. Преди няколко месеца или преди година казах същото и ще продължавам да го казвам. Сега трябва да извлечем полуки от натрупания опит. Авторът на проучването каза, че може би са поставени твърде много цели за постигане със сравнително ниско финансиране. Знае, че е, на времето основна задача на всеки министър беше да може да получи възможно най-висок процент средства от Европейския съюз. Това беше е, мерило за добрата работа на министъра, независимо от това е, какви са възможностите за освояването на тези средства. В бъдеще трябва да се наблегне на човешките ресурси, на създаването на системи, на мониторинга. Хората, които се занимават с тези дейности, трябва да са високо квалифицирани, да знаят чужди езици, да бъдат наемани не от а, частните банки, както става сега с високо квалифицираните хора. Необходими са промени в това отношение. Липса достатъчна комуникация между Европейската комисия и държавите. Този аспект беше засегнат също и той трябва да бъде разрешен в бъдеще. Служителите, които отговарят не за използването на средствата за системите, не проявяват особен интерес към внасянето на промени в системите. Държавите членки отговарят за освояването на средствата. Има доста недостатъци в това отношение. И аз подкрепям последният диапозитив, който говореше за споделяне на натрупаният опит. След първата вълна на разширяване беше натрупан такъв опит. Тези страни разполагат с богат опит, който може да се представи в бъдеще за създаването на една по-ефикасна система, която да не е толкова бюрократична и не толкова политически сложна. Не е лесно за политиците да развиват нови системи и да поемат отговорност за тях, защото нещата се променят, е, идват нови избори Избират се нови хора, които няма достатъчно разбиране за Европейския съюз. Затова институциите в бъдеще трябва да играят много по-ясна роля, да имат много по-ясно очертани отговорности. И това въжи както за комисията, така и за държавите членки. Благодаря, госпожа Гресле. Благодаря ви, господин председателю. Наистина много вълнуващо, интересно проучване. Благодаря за тези, които са го извършили и подготвили, както и за тези, които са го поръчали. Всъщност всички ние трябва да извлечем съответните полки от нашия опит. А аз прекъснато научавам нови неща. Съгласна съм, че не можах да проследя напълно е, това е, представене, но на страница 31 имам въпрос. Какво означават тези цветове? Това е първият ми въпрос. Казва се е, Полша, веднъж е ПЛ, веднъж е ПО. Това съкръщение, нека да се хармонизират нещата, иначе е, ще объркате хора като мен. И така, въпросът ми е. е тези е, държави членки са по-специални членове, защото имат повече затруднения, по-бедни са, механизъм за проверка се прилага, но доказал ли е той своята ефективност по някакъв начин този механизъм? Какви полуки можем да извлечем от това? Ако не сте обсъдили този проблем, не сте го проучили, а, мога да го приема. А, говорихте за администрацията, за европейското право. А, администрацията се страхува от европейските разпоредби и тогава се добавят допълнителни разпоредби на национално равнище и това пречи на работата. Имате ли някаква идея как можем да се преборим с това? В моята страна, която е държава-основателка на Европейския съюз, имаме същия проблем. Това, което сте установили за Румъния е в сила и другаде. И при новите държави членки също може да се сблъскаме с този проблем. Това събиране на натрупания опит за какво би могъл да се използва да се събира тези информации. Всъщност това е въпрос и към Европейската комисия. Um, Не, съм убеден, че разбрах много добре. Що се отнася до цветовете на графиката, опитахме се да обясним това на 300 страница. Там се казва какво имаме предвид. Сивия цвят, че няма констатиран но ограничения в някои от годишните редовни доклади на комисията. Последната колонка се отнася до Европейската сметна палата. Жълто са ограниченията, които са споменати в един или два от годишните доклади. В оранжево тези, които са споменати в три или четири от годишните доклади и в червено тези, които са споменати в 5 годишни доклади. Е, да, радвам се, че директно отговорихте на госпожа Гресле, е, но комисията също е, има своите бележки. Имаме представители от дирекции селско стопанство, регионално развитие и разширяване. Да, кой иска прав думата? Имате я, господине. Благодаря много, господин председател. Регионална политика от тази дирекция съм. Заедно с дирекция за етост ние управляваме структурните и кохезионните фондове в Румъния и в България. Отговаряме и за някои предприсъединителни инструменти. В общи линии споделяме заключенията, на проучването, както и някои критики, които са отправени към комисията, можем да ги приемем. Докладът се съсредоточава всъщност само върху един от инструментите, именно програмата ФАР. Имаше още два инструмента, ИСПА, инструмент подготвен специално за Кохезионния фонд и САПАРТ, е, регионално развитие, за подготовка към регионалното развитие. Така че малко е ограничено да се разглежда само един от инструментите, а двата други инструмента всъщност е, са подготвителни за структурните и кохезионните фондове. Да, ние изличаме полуки от грешките в миналото и сегашният инструмент за предприсъединяване има пет компонента. Трети, четвърти компонент и пети компонент директно подготвят за след присъединяването е, тези инструменти, които след преселението се прилагат. Т.е. използват се същите правила в е, удребнен мащаб, така да се каже, на това, което ще се случи след присъединяването. Още нещо, което искам да подчертая, господин председател. Е, по време на тези усилия предприсъединителни сме се стремили да помогнем на държавите кандидатки чрез практика, практическо обучение. Това беше целта да се подготвят проекти, макар и да не са били съвършени и не до край приложени, но да може така практически да бъдат подготвени държавите за периода след присъединяването. Няколко неща искам да кажа по отношение на Румъния и България, тъй като в момента ние управляваме огромни средства. Първо, тези две държави получиха 6-7 пъти по-значителни помощи от тези, които щяха да получат като предприседителни инструменти. И изведнъж сега трябва да се управляват не определен размер, а 6-7 пъти по-голям. Второ нещо, и днес имат огромни проблеми с административния капацитет и Румъния и България. Наистина сериозни проблеми. И освоемостта на средствата е доста скромна. Трети елемент, много важен, при разширяването, при присъединяването си и двете държави трябваше да се справят с цялото европейско законодателство. Трябваше от днес за утре да се прилагат всички тези разпоредби, обществени поръчки и всичко свързано с околната среда. Стотици директиви, които трябваше да се прилагат не само на централно равнище, а и на местно, национално от кметовете и така нататък. Това е огромно предизвикателство за всяка нова държава членка, но когато ви е а, крайно ограничен административния капацитет, нещата стават дори драматични. И последно, последен елемент, е, характерна черта, може би, на тези две държави членки, тук таме има проблеми, свързани с управлението. И е, е, доброто стопанисване, е, когато се постигне добър капацитет на централно ниво, не задължително това става в хилядите общини, които трябва да прилагат е, своите проекти. Предвид пътища, прочиствателни станции, училища, това са отговорности на местните власти. Така че това са значителни предизвикателства, които стоят пред тези две държави и не всичко е, е решено днес, няколко години след присъединяването им. Сега, по отношение на доклада, може би има някои разминавания. Що се отнася до по-доброто кръстосвано спазване, свързано с административния капацитет, в новия инструмент предприсъединителен инструмент сме включили това. Законодателят там прилага правилото N плюс 3, т.е. ангажират се средствата, ако не се освоят след 3 години тези средства, те се освобождават. И това е правило, свързано с административния капацитет. Т.е. ако не разполагате с такъв капацитет, губите парите. И Днешните държави кандидатки вече страдат от това, защото със сигурност ще е, загубят е, доста средства. Е, друг инструмент финансовите корекции, когато установим лоши практики или неправомерности, правим корекции, финансови корекции. Не сте спазили законодателството европейското, няма да получите тези средства. Автора прави една уместна критика, когато комисията иска допълнително, непрекъснато допълнителна информация. Съгласен съм с това. Самият аз, вероятно, също допускам тази грешка. Но, когато не е направена проучване за осъществимост или за овоз на даден проект, когато разходите и ползите не са правилно изчислени, какво ви остава, освен да кажете, моля ви се, преразгледайте това. Така че трябва да се приеме, че се налага понякога да се иска допълнителна информация, след като проекта не е достатъчно добре изготвен. И последният въпрос е свързан с човешките ресурси. Това наистина има ключово значение. Автора казва, да, повишените заплати, завишените заплати не са правилното решение. Обаче, когато в предприсъединителния период организирате безкрайни обучения и а, след присъединяването виждате какво, а, че има само ново, нови хора, новопостъпили, които нищо не знаят и трябва наново да обучавате новите хора и отново започвате всичко от начало. И за това ние насърчаваме държавите да предлагат атрактивни заплати и възнаграждения за тези, които управляват европейските средства, така че те да бъдат стимулирани привличани да остават на своето място. По този аспект не споделям гледната точка на автора. Сега не знам дали ще приемете да дам думата аз на моя колега от Генерална дирекция Разширяване, който по програма ФАР би могъл да каже повече. Да, с удоволствие имате думата. Thank you. Thank you very much. Благодаря ви много. От ние в Генерална дирекция разширяване приветстваме това проучване. Бихме искали да имаме повече възможности да обсъдиме а, резултатите от това проучване. А, да навлеземе в повече подробности, когато подготвяме докладите си. Така че наистина това е едно много интересно при проучване и ние го приветстваме. Сега ще, ще спра по-специално на административния капацитет. Ние сме абсолютно съгласни с казаното и смятаме, че инструмента ИПА взе, под, взе предвид а, изводите и извлечените полки, особено в първата си част. Бих искал също така да наблегна на това, че ние сме извършили много оценки. А, опит Опитваме се да видим до къде са стигнали бенефициентите, какво е тяхното положение и съответно резултатите да бъдат включени в съответните отчети и доклади. Е, бих искал накрая да кажа, че сме правили и специфични проучвания по административния капацитет и заплащането. И обсъждаме а, този проблем с съответните държави членки и техните администрации. Това беше нашето. Сега комисията още някой друг иска ли да вземе думата и без това сте тук? Госпожа Гресле, вие искате за да взете още един въпрос ли? Порадвам се наказаното от колегата от Генерална дирекция регионално развитие. Това, е, това обяснявам аз и на моите избиратели, когато дойдат тук. Това е точно точно това е участието на Европейския съюз. Знаеме, че България и Румъния обаче от друга страна разполагаха с повече време за подготовка от други страни, тъй като те започнаха доста по-рано от тези, които се присъединиха през 2004 година. Защо тогава имаше толкова много проблеми в тези страни и какво са направили тези страни, за да решат проблемите си? Така че искам в протокола да бъде записано. Да кажа, да бъде записано защо. Защо са такива резултати, какво трябва да се направи, и бих искала също да знам дали то механизма, използван от Европейската комисия, е нужен за бъдещите разширяване и за бъдещите държави кандидатки. Айде, първо комисията, а може би господин Акерман първо да коментира отговорите. Да, ще бъда кратък, защо трябва да се тръгна след няколко минути. Ще се спра на няколко въпроса. Относно механизма за проверка. Бяхме помолени изрично да не го включваме в проучването. Ето защо в нашия доклад не се споменава. Относно коментарите на Генерална дирекция регионално развитие за обхвата на доклада и че сме се фокусирали предимно към ФАР, но не само. Ние взехме предвид и коментарите, направени от служители на Европейската комисия и на други заинтересовани страни по отношение на ИСПА и САПАРТ – така че има позоваване на някои ключови въпроси. Но основното внимание беше насочено към конкретни области, за да можем да ги разгледаме по-задълбочено, отколкото да даваме една широка размита картина. Що се отнася до коментара за учене чрез практика, няколко представители на заинтересовани страни, включително от Европейската комисия, казаха, че има твърде силно участие на службите на комисията, не непременно по официален начин, двете страни не са имали този, тази възможност да се учат чрез практика, както се очакваше. И затова ние предлагаме някои проекти, може би би било да, добре да бъдат оставени да се провалят. Сигурно е имало някои провали или поне не са стигнали до своята зряла фаза. Относно административния капацитет, ние сме отразили този въпрос в доклада. Разбира се, не беше възможно да навлезем във всички детайли по време на изложението ми тук. За искането за допълнителна и прекомерна информация, това е общ коментар, който е свързан в частност с мониторинга към края на етапа преди присъединяването където се считаше, че част от мониторинга не е бил достатъчно стриктен и не е допринесъл за разрешаването на проблемите. За заплатите на държавните служители ние сме отразили мнението на различни заинтересовани страни. Това не е лично мнение. Ние тук сме отразили това, което са споделили с нас други хора – както а, и а, сме използвали информация от някои от службите на комисията и някои представители а, на двете страни, включени в проучването. За високите заплати не решават въпроса по един устойчив начин – има краткосрочна потребност от гарантиране на доброто управление на големи суми пари, докато в дългосрочна перспектива трябва да се гледа за това да има стабилен капацитет за управляване на фондове. Относно коментарите от Генерална дирекция разширяване, вие казахте, че не сте имали възможност да обсъдите въпроса с нас или да коментирате проекто доклада. Ние проведохме среща с доста от представителите, с няколко представители на Генерална дирекция разширяване и всъщност аз лично поисках е, една или две срещи. Една от срещите беше отказана, За мен щеше да е удоволствие да се срещна с повече хора относно проекто доклада. Разпространението на доклада беше извън наш контрол. Ние го изготвихме, но ние не сме собственици на доклада, така да се каже, така че разпространението му е малко извън а, нашите ръце. Опитах се по най-добрия възможен начин да отговоря на въпросите. Съжалявам обаче, че трябва да се тръгна, защото имам самолет. Добре, тогава довиждане. Благодаря за вашия принос, благодаря за това проучване, благодаря ви и за коментарите. Ще продължиме да, да бъдем в контакт с вас и госпожа Иванова най-вероятно ще бъде ще продължи да бъде в контакт с вас. Сега комисията. Благодаря, господин председател. Да, въпросът на госпожа Греслер е много уместен за европейското право и защо е необходимо толкова много време, за да може нещата да тръгнат както трябва в нова държава членка. Периода преди присъединяването има трябва да бъде използван за промяна на законодателството, за да може това законодателство да съответства изцяло на общностното право. През това време се осъществяват и няколко проекти, но те не са тясно и не са пряко свързани с е, измененията в законодателството. Примерно държавните поръчки, правото в екологичното право, правото свързано с държавните помощи и така нататък. Но това, но след като вашия закон бива прият от националния парламент, това въобще не означава, че местните органи, регионалните органи, общинските власти прилагат закона. Тоест, тук е проблема. Тук, тук е проблема и тук се сблъскваме с а, най-големите трудности, било то в областта на обществените поръчки или а, търговете или така нататък. Защото тези, които трябва да прилагат законодателство или е, не познават добре собственото си законодателство или просто предпочитат предишното законодателство, което е било по-гъвкаво и някакси е, по-удобно за тях. Така че това е проблема. А ако разполагате с много силен административен капацитет, нещата върват добре. Ако, примерно, някой ден Исландия стане член на Европейския съюз, няма да се сблъскаме с е, е, непреодолими проблеми и то в безкрайно много време. Докато там, където административният капацитет е слаб, проблемите се мултиплицират. Що се отнася до заплащането? Верно е, че да се дават премии на онези, които управляват европейските фондове, не е честно, не е справедливо спрямо останалите държавни служители. Но единството нещо, което е единствената наша цел е тези заплати да бъдат атрактивни, за да няма непрекъснато, непрекъснато текучество всеки 6 месеца. Защото ако има текучество, не може да се върши добра работа. А, Споделям и казаното от колегата от Генерална дирекция разширяване. Щеше да бъде добре да прочетеме проекта на проучването и предварителните предварителното проучване преди неговото публикуване, защото можехме да дадеме по-конкретни факти и данни. Нека да, да дам един пример. Имаме схема с освояването на структурните фондови през 2009 година във всички държави членки. През 2009 година плащахме само аванси. И защо, и защо в Холандия има само 7%? Защото Холандия е една богата страна. А в а, България това е 10%, а нито в едната страна, нито в другата страна е направено нещо. Така че трябва, трябва да, се, да се сравнат възвърнатите суми за наистина осъществените проекти. Защото ако гледаме нещата реално, от 2011 година България и Румъния са твърде назад и много далеч назад по освояване на средствата от другите страни. Така, дадах ви думата. Вие отговорихте на въпросите на госпожа Гресле. Чудесно. Сега прекратяваме с обсъждането на тази точка. Имаме 30, разполагаме с 38 минути. Първо да благодарим на всички от тези, които участваха в дебата и да разгледаме точки 8 и 9, СЕПОЛ и Европейската агенция по лекарствата. Янс Гайер е тук, който той замества господин Ставра Какис и Ханс Гайер предлага да разгледаме двете точки едновременно. За да можем да разговаряме и да обменим мнения с представителите на СЕФО и на ЕАЛ. И Юта, и Юта е тук, значи ще, си, ще бъде нем, немско-немска дискусия. Все пак трябва да е, изслушаме и становището и мнението на представители на агенциите. Да, но в крайна сметка сме в края на деня и е, това е и последните, последните дни на заседанието. Така, сега искам да извина господин Ставракакис и в качеството си на координатор на социалистите ще, предложа, ще направя изложение по тези две точки ще ви кажа до къде сме стигнали по освобождаването от отговорност. Първо бих искал да, пожел... да кажа добре дошъл на представителите на двете агенции. Ето заместник директора на е, полицейския колеж и заместник директора на Европейската агенция по лекарствата. Така, благодаря и господин Ошиде за това, че е сред нас. по някакво редица причини трябваше да отложиме освобождаването от отговорност за тези две агенции. Необходима ни беше допълнителна информация. А, предварителните проучвания бяха а, много различни. Поне така казва господин Ставракакис, моят колега, който е работил по проблема. Сега ще се опитам, ще опитам, ще се опитам да ви го обясня, така както той ми го обясни. Започваме с Европейската агенция по лекарствата. След последното ни заседание агенцията ни предостави допълнителна информация относно протоколите на управителния съвет и отговори на въпросите, които бяхме задали в писмен вид на агенцията. Разполагаме и с един документ, чието приложения а, имахме и преди това. разгледахме конфликтите на интереси, които е, проблем свързан е, с найемането на експерти. Бехме поискали допълнителна информация по случая Бенфлорекс. Искахме също така да, да разполагаме с необходимата информация, за да можем да си да си е, да имаме по-ясна представа. Имахме, иска, имахме допълнителна информация за състоянието на пазарите и за договорите. Получихме необходимата информация за много, многогодишния план 2010-2014 година. Сега е, подобна програма, подобен план съществува, има 12 е, точки и има съответни жалони, времеви жалони. Така че получената информация е задоволителна. От е, мое име и от е, името на докладчика бих искал да благодаря на Сметната палата, която е, разгледа и проконтролира транспонирането на многогодишния план и е, сега бих искал да чуя мнението на колегите от агенцията и мнението на колегата, която е тук. Не, майче сме двама. Не, трима сме. И, и при всички случаи сме на добър път и ще стигнем до освобождаване от отговорност. Благодаря, Янс. Сега ще ви предложа следното. Ще изслушаме представителите на агенциите, първо ЦЕПъл и после и Сметната палата. Така че, господин Шойдер. All, uh... Благодаря, господин председател. Благодаря за положителната информация. Това е изключително важно за агенцията. Искам да допълня информацията, която дадохме в писмена форма. Става дума за последното развитие на събитията в нашата агенция. След критиките от последните две години искам да подчертая, че след оценката бяха предприяти строго мерки за подобряване на управлението на агенцията. Знаете, че имаше някои критични бележки за управлението на агенцията също. Имаме препоръки на управителния съвет, одобрение от съвета на министрите на последното им заседание. При сегашния мандат структурата ще бъде преразгледана, ще бъде намален числения състав и броя на заседанията на управителния съвет от е, юни следващата година. Работните групи, които съществуваха до сега, ще бъдат е, анализирани внимателно. Относно седалището на агенцията, този въпрос също беше поставен от управителния съвет. Те ще го преразгледат е, и очакваме също решение на съвета. В бъдеще Централната роля на агенцията трябва да бъде засилена. Относно правото на глас на комисията, беше решено да се даде такова право на комисията на гласуване, но за целта ще е необходим нов правен мандат. Има ясно съгласие с комисията, добро сътрудничество с комисията. В бъдеще ще се планира на базата на задълбочен анализ и по този начин ще подобрим работата на агенцията. Благодаря, очаквам вашите въпроси и коментари. Благодаря много. А, сега представители от Агенцията по лекарствата. Да, благодаря ви а, за това, че ни давате възможност а, да се изкажем по този въпрос за освобождането от договорност, на 10 май Европейския парламент а, реши да отложи освобождаването от отговорност. И а, ние съвсем сериозно погледнахме на този факт, защото не можем да оставяме а, впечатление на неудовлетвореност това. Така че предприехме определени мерки, а, стратегически промени. Всичко това намира своето място в документ, предаден ви в края на юни. Няма да е, изброявам мерките, тъй като няма време. Е, ще спомена само няколко аспекта. Е, първо, тръжната процедура беше променена. За нея беше казано от докладчика, че тя трябва да бъде променена това стана. Също планирането в дългосрочен план беше въведено при тръжните процедури, засилихме контролната дейност, обучението на персонала. Освен това, правната служба преглежда договорите и следи за протичането на цялата процедура. След въвеждане на интегрирана система, автоматизирана, сега нещата са много по-лесни по отношение на контролната дейност. Архивирането на документите също компютърна система, както беше усъвършенствана, както и нашия бюджет, защото съкратихме сроковете но при бюджет от 210 милиона евро а, всъщност имаме плащани 80-90 хиляди паунда. А, така че ако следите курсовите промени и разлики, си давате сметка, че трудно могат да се прогнозират всички промени. Така или иначе положихме големи усилия за да променим трансферите и мога да заявя на Сметната палата, че нашата агенция извърши доста трансфери и съм поискал среща на двустранна основа с Сметната палата. Още нещо искам да кажа, но тук ще навляза повече в подробности. Защото смятаме, че това е най-сериозната критика от парламента, именно превенция на конфликта на интереси. Конфликта на интереси е доста сложна система – и не можем да се преборим с този проблем а, чрез национално законодателство, защото а, целевата група се променя. От години с агенцията се стреми да предотврати а, конфликт на интереси. Има такива конфликти, които са свързани с хората, с лицата, а други с работния процес. По отношение на Белфлорекс, проблем с който се сблъскахме миналата година и тази година също, старахме се да подобрим нашата система за превенция на тези конфликти. От 2004 година до сега работим по това. Тази година отново преразгледахме процесите. Съсредоточили Кичихме се върху принципа на сегрегация или принципа на четири очи. Имаме двама докладчици, партньорски проверки. Всички доклади се а, проучват от външни експерти, колективно се взимат решенията, такава е системата и а, в крайния етап на взимане на решенията се изключва участие на сътрудници от агенцията. По отношение на персонала имаме повече проблеми. Четири вида е този персонал. Научни работници, персонал от агенцията. Втората първата група включва научните съвети, освен това нашия управителен орган, както и много научни експерти, които ние не познаваме, не се срещаме с тях. Те са в държавите членки, оказват съдействие на докладчиците в държавите членки. И в, по отношение на четирите групи работим за избягване на конфликта на интереси. Например, експертите, които работят при нас, от няколко години сам нямат право да получават поръчки от фармацевтичната промишленост или поне срещу възнаграждение. Освен това, не могат да притежават акции в фармацевтичната индустрия в тези предприятия. Някои колеги се принудиха да си продадат акциите. Имаме електронен регистър на всички експерти, на всички, които работят с агенцията. Те подписват декларация и регистър е електронен, а от 1 септември ще бъде публичен вече този регистър. Така че всеки сътрудник на агенцията може да бъде подложен на контрол, на дейност, на проверка. По отношение на сивата зона, на експерти, които никога не виждаме пряко, защото те работят опосредствено чрез докладчиците, Подписали сме споразумение с 49 европейски агенции. И по този начин нашите стандарти, строги стандарти се прилагат в държавите членки. Прехвърлят се там 27 държави членки, 49 агенции. Нещата никак не са прости и лесни. Трудно се хармонизират тези а, правила и стандарти. Освен това, понятието конфликт на интереси има различно съдържание в различните държави членки. Така или иначе имаме стабилна система, която може да се използва в европейски мащаб. Това е по-добрата новина. Не толкова добрата е следната – имаме толкова стабилна система, че се налага в много държави членки Е, да се осигурява сътрудничество между промишления, производствения сектор и научния сектор. Е, тоест, е, прибягва се до услугите на хора, които нямат нищо общо с индустрията. И тук срещаме проблеми. В заключение, в резюме искам да кажа, че до този момент сме направили всичко възможно, е, за да изчистим е, критиките, отправени от Европейския парламент, да вземем предвид вашите бележки. И именно за това е, бих ви помолил да ни освободите от отговорност. Благодаря. И сега отложихме освобождаването от отговорност, точно за да получиме тази информация. Мисля, че наистина беше полезно. Благодаря за информацията. Мисля, че наистина направихме крачка напред, а сега давам думата на Сметната палата. Благодаря. Радвам се, че от името на Сметната палата мога да говоря за освършната отговорност на тези две агенции. По отношение на СЕПОЛ, трябваше да направим оценка на многогодишния план на СЕПОЛ. Палатата извърши тази работа и можем да представим резултатите. Можахме да представим резултатите през юни, преди това изслушване. Докладът, както каза господин Гайер, като цяло е положителен и се присъединявам към оценката на докладчика. В СИПОЛ беше постигнат значителен напредък по подобряване на контрола и отчетността в системата. Разбира се, истинската проверка ще бъде публикуването през ноември на отчета за 2010. Резултатите от одита ще бъдат представени на комисията. Мисля, че можем да се гордем с нашата работа, с контрола и бдителността, която проявявахме през последните години по отношение на СИПОЛ. Това е, надявам се, последния случай, когато правим опит да се справим с трудното минало на СЕПОЛ. Ние приветстваме въведените промени в системата за обществени поръчки в ЕМЕЯ, както беше констатирано в аудитори за 2009. Искам да благодаря на господин Гар и на господин Ставракакис. И ако има някакви въпроси, съм на ваше разположение за отговор. Благодаря ви. Dank u wel. Ik heb uh, één woordmelding op dit ogenblik van mevrouw Маковей. Благодаря ви. Някой иска ли да вземе думата госпожа Маковей? Господин Яна. Госпожа Маковей. Благодаря. Бих искала и да коментирам и да задам някои въпроса на Лекарствената агенция ние отложихме освобождаването от отговорност и поисках, поискахме конкретни въпроси, зададахме конкретни въпроси на агенцията. Параграф 5. Очакваме от управителния съвет да приеме план за действие и да се справи с слабостите, свързани с организирането на обществените поръчки. Повтарям още веднъж какъв беше нашия въпрос. Парламента получи не план за действие, а просто един списък с договорите с е, обществените поръчки, които смята да организира агенцията. Но в никакъв случай не е начина по който ще се справи с проблемите, свързани с обществените поръчки и план за действие. Второ. Параграф 31. В края на този параграф ние поискахме от агенцията да ни изпрати вътрешния одит, т.е. отчета за вътрешен одит до 30, до 30 юни. Ставаше дума за периода от 2007 до края на 2010 годин. Не получихме този отчет. Получихме също един списък с е, препоръки, така както ги тълкува самата агенция на основата на този отчет. Тоест, и първото, и второто ни искане не са задоволени. Трето, параграф 26. Ставаше дума за конфликта на интереси. Ние поискахме да знаеме как се прилага новата политика и поискахме е, подробно описание на напредъка, осъществен през последно време. И тук не получихме нищо. Е, получихме едно копие от писмо, изпратено от агенцията до страните членки, в което се описват новите процедури прилагащи се за избягване на конфликта на интересите, а не начина по който пряко експертите избягват конфликтите на интересите. Так, така че. Всъщност две страници, изпратени от агенцията в 27 екземпляра. И след това, параграф 23. Поискахме информация дали и как се, се е направило проверка на независимостта а, на експертите от Бенд Флорекс. Изпратени ни беше писмо, но никаква информация как експертите и личния състав са били проверени и дали наистина те са независими. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Маковей. Нещата са ясни. Виждаме, че не сте успели да убедите госпожа Маковей, но ще можете да й отговорите след малко, господин Фиера. Благодаря. Не зная колко пъти сме обсъждали тук агенции, особено СЕПОЛ, но като се има предвид времето, което посвещаваме на въпроса, мисля, че можем сега малко да се успокоим. Особено след като чухме казаното от представители на палатата, че работата е добре свършена, че са на прав път, така че можем да оставим нещата така. На следващо място Емея. С цялото ми уважение към госпожа Маковей, може би трябва да обсъдим този въпрос вътре в НЕП, в работната ни група, но аз гласувах по различен начин и споделям различно мнение. Аз работя, както знаят колегите, с агенции от доста време, член съм и на Комисията по околната среда. Ако разгледаме дебата някои от резолюциите, там се съдържат много неща, които са обсъдени и следени и продължават да бъдат следени от Комисията по околната среда и които са ни довели до различни заключения. Няма а, споменаване на случая с медиатор. А, ние го обсъждахме тук и не му е мястото тук, но не би трябвало да е основание да не даваме освобождаване от отговорност. Относно конфликта на интереси и нещо, което е много важно за комисията, е въпроса за обществените поръчки. Чух също казаното от Сметната палата и в това отношение. Имало е проблеми, надявам се те да са останали в миналото, ако сравня обаче как изглеждат нещата в агенциите и че това е общ проблем, не считам, че това трябва да е основание да отказваме освобождаването от отговорност, тъй като това ще има материално-правни последици. По точка 23, там където искаме да се провери независимостта на персонала, които се занимават с определени медикаменти. Отново аз считам, че отиваме малко извън основния ни мандат в тази комисия. Друго нещо, което е много важно и интересно, където можем да чуем повече коментари от страна на агенцията, става дума позоваването на бившия директор, който сега е в частния сектор. Аз считам това за крайно неуместно. Не намирам нищо в регламента за служителите, който да забранява това. Не зная как може да се приложи това по отношение на евродепутатите, и на мен ми е трудно да разбера как това може да послужи като основание за отказ от освобождаване от отговорност. Бих искал да чуя какво мислите по всичко това. И на последно място, но не е по значение, въпроса за конфликта на интерес. Ако трябва да обсъждаме този въпрос от гледна точка на околната среда, искам вие да имате най-добрите експерти. И знае, че в фармацевтичния сектор да намерите някой, който никога не е работил с фармацевтична компания, който е експерт, е, е, е може би не е съвсем невъзможно, но изключително трудно. Къде да се тегли чертата? Не считам, че трябва да наемете е, второкласен експерт, само защото искате да сложите чертата там, където ние изключваме важни знания. И за това аз ще ви задам същия въпрос, но от друга гледна точка. Как гледате на тази ревизирана декларация на конфликт на интереси? Как гарантирате, че няма да изключите възможността за наемане на висококачествени експерти, защото за нас е да имаме, важно да имаме безопасни, добри лекарства. Благодаря. Сега това наистина, това е демокрацията в действие. Макар и да сме много малобройни, но имаме е, разнобой в вижданите може би господин Потрежи първо и след това господин Гайер, който да а, направи някои заключения от името на колегата Ставракакис, господин Пот. Благодаря, господин председател. Знаеме, че отговорите на Ням, нямаше да ви задоволят съвсем. Взели сме предвид и специфичните въпроси. Управителният съвет е създадал, е създал група, в която са включени и представители на комисията, за да се направи оценка на процедурите по обществените е, поръчки и да се създаде план за действие. Това а, не можа да стане преди юни, тъй като решението бе взето пред март, през март, а следващото заседание на управителния съвет беше през юни. Но при всички случаи това е, е заложено и ще бъде осъществено. Що се отнася до вашите препоръки, смятаме, е, че членовете на парламента може можех да разгледат отчетите за 2007, 2008 и 2009 година, плюс рез, рез, резюмето на предприятите дейности и какво остава да бъде направено. Що се отнася до конфликта, конфликта на интереси, им Създали сме полит, политика за предотвратяване конфликтите на интереси от създаването на агенцията, като основното е декларацията, която се е, подписва от е, самите членове. В крайна сметка ние не, не, не разполагаме с полиция, ние в крайна сметка раз, разчитаме и се позоваваме на декларацията на нашите членове и на нашите експерти. И това въжи за всички работещи в агенцията и Бен Флорекс до 2010 до 2010 година не беше никакъв проблем. Но знаете, че продуктите бяха на практика изцяло френски. Но наистина много е труд, много, много е много трудно да намериме експерти. Е, и за това ние трябва да да, раз, да разчитаме по-скоро на експертите от националните агенции, националните служби, защото те на практика са държавни служители. И а, те по, по, по принцип техните университети взимат пари от частния сектор, но, но при всички случаи ние се обръщаме към академичните среди, към академиите, за да сме сигурни, че даден експерт, поне в последно време, не е бил е, тясно свързан по някакъв начин с промишлените среди. Благодаря ви. А сега ще дам думата на Хенс Гейер, който да направи заключение от името на колегата Ставракакис. Благодаря, господин председател. Предвид е, обясненията, които ни бяха предоставени от е, Сметната палата и без е, да предопределям коментарите, които би направил нашите, на нашия колега. Смятам, че работата на а, двете агенции с Сметната палата е успешна и много от съмненията са разсеяни. Чухме заключенията на Сметната палата. И според информацията, която е предоставена господин Ставраваки, същото въжи и за агенцията по лекарствата. Разбирам, че те са постигнали договорености с национални агенции по въпросите, свързани с конфликта на интереси. А от друга страна, не можем да налагаме толкова строги стандарти и строги е, правила, за да и да, на практика да оставим агенцията без е, експерти, т.е. Да не, да, не, да не може тя да изпълни задачите, с която сме натоварили. В крайна сметка, е, ние сме. Наша, нашата цел е да. Е, провериме разходването на средства и да направим контрол на начина по който те се разходват в агенциите, госпожа Маковей. В крайна сметка трябва да отчетем напредъка и след като Сметната палата изразява своето съгласие с отчетите и казва, че слабостите констатирани в процедурите при уред на уреждане на обществените поръчки и търговете. Ако Сметната палата казва, че тези слабости са отстранени и ще се отстранат, добре. Сега, разбира се, би било добре да имаме един график или един кален, календар на е, сроковете за отстраняване на поредните слабости, но аз в крайна сметка не споделям вашето становище и вашето мнение. Права сте, че трябваше да, да наблегнем на проблемите. Нашата цел беше да преодолеем проблемите, но смятам, че сме на прав път сега. Добре, чудесно. Благодаря на всички онези, които участваха в обсъжданията. Благодаря на представителя на Сметната палата, на представителите на агенциите, а сега имаме и точка разни. Господин Ставракакис ни е обещал да ни изпрати проекта си в началото на август, а срока за внасяне на изменение е 1 септември 12 часа, 20 септември тук и след това гласуване в Страсбург на втората сесия. Госпожа Гресле. Господин председател, бих искала да ви да привлеча вниманието ви на това, че ние сме в хладилник, аз съм хренава и най-вероятно ще хвана е, грип или ще се простудя все пак залите трябва да отговарят на климатичните условия. Нищо, че сме че е лято, трябва все пак да бъде малко по-топло. Госпожо Гресле, аз ви, аз ви подозирам,